7 е, май. Уважаеми колеги, преди да започнем с работата по същество, искам да направя важно съобщение. В петък тази седмица е, се навършват 30 години от подписването на договор за присъединяване към Европейския съюз на Испания и Португалия. Преди 30 години това събитие беше много важно, защото два, два народа, които в продължение на десетилетия бяха страдали от диктатурата, бяха прияти в демократичната общност на народите. За тези 30 години не беше изпълнено всяко желание на тези две държави, но във всеки случай демокрацията се стабилизира и успя да се наложи срещу силите на диктатурата и ретроградно настроените членове на обществото. Уважаеми е, колеги, е, испанците и португалците с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 а, а, смята, че са изпълнили голяма част от обещанията, но има и някои съмнения за това, че ще има богатство за всички, а не малцина. 30 години след присъединяването на тези две държави трябва да се погрижим да можем да изпълним първоначалните си а, обещания. Това е много важно, защото хората в Испания и Португалия дадоха а, много жертви. Трябва да се погрижим за това, благоденствието да е за всички и младите хора да не останат без работа.